Нека да проверим отново това гласуване. Моля, гласувайте за изменение 16, параграф 5. Кой е за? Против? Против? Отхвърля се. Изменение 17, параграф 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 18, параграф 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19-то изменение, 14а. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 20, параграф 14б. Е, за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 21, параграф 15. Не е ли така? Да гласуваме. Do Ah, mm, señora presidenta. Después de haber hablado con el colega señor Meyer, nosotros hemos cambiado. иска да каже нещо. Да, благодаря ви, госпожо председател. В крайна сметка ние сме за гласуването. Променяме позицията си. Добре, тогава моля, гласувайте изменение 21, параграф 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22, параграф 16. Госпожа Алкен. Да не обсъждаме измененията сега. Така работим, но доколкото а, виждам, хората не са разбрали какво им, пред, им се има предвид по-добре е за хората да се обединяват, когато внасят петиция, защото е трудно да спечелиш, когато сам се изправиш срещу една голяма фирма, примерно. Това исках да кажа, но явно това не е разбрано. И затова, пак казвам, много жалко, че нямахме дебат, нямахме срещи с докладчици в сянка, за да се изясни това. Надявам се все пак да го подкрепите. Добре. Параграф 16, изменение 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 23, параграф 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 24, параграф 17а. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 25, параграф 17а. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 26, параграф 18а. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 27, параграф 19. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 28, параграф 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 29, параграф 22. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30, параграф 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 31, параграф 23а. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32, параграф 23а. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 33, параграф 23б, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34, параграф 24, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35, параграф 26, за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 36, параграф 27. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Отхвърля се, извинете. Изменение 37, параграф 27. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 38, параграф 27а. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Добре, нека да прегласуваме отново изменение 38, параграф 17, 27а. За. È е approvato. Приема се. Вото контрари. Е, моля, гласувайте против това изменение. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il conto voto? 10 a 11. Eh, 11, 11. È respinto. Chi si astiene? Въздържали се? Моля да ми извините, но Мислих, че 11 е мнозинство, но в крайна сметка се отхвърля това изменение. Сега изменение 39, параграф 29, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40, параграф 30а, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41, параграф 31, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. И така да гласуваме за целия е, доклад, кой е за, против, кой се въздържа. Приема се. Има двама въздържали се. No, but I mean, yeah, there's, um, there is a compromise amendment here, which means that Pascal has withdrawn her original vote in favour of this compromise. Сега минаваме на, към измененията по становището на господин Бастинар относно биологичното разнообразие. Апро. Започваме гласуването по измененията. Изменение 1, 3А за, против, въздържали се, приема се. Изменение, компромисно изменение, параграф 5. Господин Босинаро Груни. Компромисното. Компромис. А, искате думата. Това е едно устно изменение. Аз го предлагам заедно с колегата Грюни. Просто да премахнеме последната част на изречението потенциала на големите инфраструктурни проекти в долината на Луара във Франция. ние работихме заедно. Добре, тогава гласувайте изменението, така както бе е предложено за, против, въздържали се и приема се. С изменение на Груни и сега минаваме към изменение 3, параграф 8 за против въздържали се Нека да, пре, да прегласуваме, ако обичате, за. Контрари. Против. Респинто. Прието. А, 12 за. Добре. А тук има един въздържал се. Ако искате да проверим отново за... А той просто си промени гласуването. Добре, значи прието. За. Против. Въздържали се нито един, значи се приема. Изменение 4, параграф 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, параграф 12, за, против, въздържали се, Айде да прегласуваме. Пето, 12 параграф за. Е, контрари. Ето против. Астену. Въздържали се. Приема се. 613 параграф за. Контрари. Против. Астенути. Въздържали се. Приема се. И сега Гласуваме цялото становище за, против, против, въздържали се. Не, ще прегласуваме. Колегата Колега Груни, това е окончателно гласуване на документа за, против, въздържали се, приема се. Госпожо председател, колегата Босинар, госпожо председател, бих искала първо да ви благодаря за сътрудничеството. Бих искала да благодаря на всички. И второ, злополуката в Мексиканския залив доказа още веднъж, че Европа трябва да предприеме съответните мерки, за да запази и защити своето биологично разнообразие. Благодаря на колегата Броцинаро и ви поздравявам от името на председателството. А сега минаваме към следващата точка от дневния. Пункто 19. Та точка доклад относно мисията за установяване на факти в Хуелва. C'è una richiesta di posporre questo... Колегата Груни иска да отложим тази точка. Госпожо председател, трябва да отида в комисията по заетостта, където трябва да представя доклад и ще се върна след това, за да представя тук мисията в Хълва. Бяхме предупредили, че такова изменение ще бъде поискано. Добре, в такъв случай можем да отложим тази точка и минаваме към 20-та точка. Става дума за петиция 1300-2007 година от Шерлак Морис. Е, носителката не присъства. И за това давам думата на комисията на Адам Наги за коментари. Good morning. I'm Adam Daniel Nagy from the European Commission. Добър ден от Генерална дирекция екология. По тази петиция комисията вече представи съобщение, където се посочва, че е проведена процедура по публична консултация, за която е уведомена комисията. Вносителят е, е решил, поради съображения свързани с разходите, да не се променя решението на съдебно ниво. А, и а, в този случай, според жалбовносителя, е, би се стигнало до нарушение. 2008 година излезе съобщение от комисията. Тогава течеше дело срещу Ирландия, заведено от комисията по член 258 от договора. Решението на съда бе произнесено през юли 2009 година. Там се говори за високите разходи, свързани с воденето на съдебно дело от, индивиду... от отделни физически лица но а, като се посочва основанието, по, а, което казва, че тези разходи не бива да бъдат толкова големи, че да възпират завеждането на дела. А, съдът каза, че разходите са свързани с участие в такава процедура. Извинете, прекъсва председателя. Госпожи и господа, моля да останете по местата си, за да можем да изслушаме говорещия. Моля всички да останат по местата си. Продължете, моля. И така, съдът разгледа принципът на ирландското законодателство за това, че губещата страна поема разноските и посочи, че е възможно Ирландския съд да не приложи този принцип, а да присъди разноските на другата страна по спора. Това е практика, при която съдът взема решение по собствено осмотрение. Това не може да се смята за съответно прилагане на разпоредата на съответния член. Впоследствие комисията проведе диск... разговори с ирландските органи, за да се гарантира спазването на това решение Съда на Европейските общности чрез и съответни изменения в ирландското право. Благодаря. Благодаря. Някой иска ли да се изкаже по този въпрос? Ако няма желаещи, се приключва работата по тази петиция. Преминаваме към 21 точка. Петиция 353 от 2009 от Луиджи Ди Марино с италианско гражданство. Давам думата на господин Паркър. Благодаря. Добър ден, колеги. Комисията вече предостави в писмен вид своя отговор по тази петиция. Бихме искали тук да кажем, че документът отпратен, изпратен на 2 март 2000 година, 2009 година се казва, че Питането е изпратено на регионалният орган по екологият в е, Италия и е препратено на Европейската комисия и парламента само като копия, а не адресирано до тях. Както и да е, в този документ се посочва, че отсъства спа, а, спазване на процедурата за публично изслушване за, а, и за обсъжданията на ОВОС а, а комисията иска да каже, че в директивата за ОВО се казва а, при процедура на скрининг обществеността да се уведомява за резултата, но не се казва, че трябва да има консултация. Това е важно да се подчертае. Така, италианското транспониране на директивата за ОВОС отива по-далеч от изискванията на европейското право жалбоподателя иска пре от, да се повтори тази процедура в Италия, да се анулират резултатите от предходната. На италиански това е аутототела, принципът за самосезиране. Но, тъй като въпросът се урежда на национално ниво, комисията няма правно основание да се намеси. И така, ако има нарушение, нарушението е на националното законодателство, което транспонира европейското право, а не на самото европейско право. Благодаря. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат? В такъв случай приключваме работа по тази петиция. Точка 22 на, по петиция 0128-2009 от Норберт Кайзер. por tanto, vamos, parece que... Като че ли няма кой да отговори, така че минаваме към петиция 23. Към 23. Bien, parece que hay problemas con los comparecientes. Е, така че ще отложиме, ще прекратим заседанието за 10 на минути, тъй като е, ответниците не са в

Señorías, vamos a, dar, a reanudar la sesión. Започваме отново нашата работа. Bien, eh, por lo tanto retomamos el debate. Сега се връщаме към точка 22. Става дума за петиция 0128 за Норберт Кайзер – Госпожа Петра Шорта отговаря за тази петиция в комисията. Е, Моля да ме извините за това, че закъснях. Е, ще се постаря да бъда ясна. Господин Кайзер казва, е, че в Германия съответните служби за е, гражданско състояние и не се плащат добавки за служители в случай на регистрирано партньорско съжителство, което се третира като брак в Германия. А ние искаме равно третиране Тоест, регистрираното партньорско съжителство да бъде равнопоставено с брака. Тук се нарушава директивата за сексуалната ориентация. По различен начин се третира брака и партньорското съжителство. Европейския съд зае позиция по пенсиите на при е, довишките пенсии и би трябвало да бъдат третирани двата е, казуса по един и същи начин. Комисията в тази област е, смята, че е нарушена директивата, защото тя не се прилага а, е, напълно в действителността. И партньорското съжителство не е третирано по същия начин като брака при а, здравното осигуряване, например. По-настоящем сме на етапа взимане на решение. Не знаем дали ще сезираме съда но това не е много ясно от правна гледна точка. Дали могат да бъдат третирани а, равноправно брака и партньорското съжителство? Европейския съд все още не е взел решение по този въпрос, тъй като е предоставил взимането на решение на национално равнище. В момента обсъждаме с Германия този въпрос, а решение ще бъде взето до края на годината. Бихме искали да кажем също така, е, че има проект от Федералната република за изменение. И ако се приеме това изменение, тогава проблемите на господин Кайзер ще е, бъдат решени. Проблемите, които той поставя в тази петиция. Не знам дали на равнище провинция или на федерално ниво ще бъде решен въпроса. Така че е, смятам, че проблемът ще бъде решен в е, близко бъдеще, макар и не с задна дата. Това исках да кажа по този въпрос. Благодаря много. Господин Яр, първо има думата. Предложението ми е следното. Тъй като все още е, се провежда този диалог между Германия и а, е, комисията, след като не е приключил диалога, нека да оставим открита тази петиция. А когато се приключи, тогава да преминем към разглеждането. Има ли други желаящи да се изкажат? Съгласен съм с господин Яр. Така че оставяме открита тази петиция. Добре, сега преминаваме към точка 23. Петиция 363-2007 година, внесена от Дорис Мюллер. И даваме думата на Мартин Герда от изпълнителната комисия. Добър ден, дами и господа. Става дума за евентуална възможна дискриминация спрямо а, чуж, чужденци в Европейския съюз относно регистрационни такси в Гърция. Става дума за госпожа Мюлер, която през последните 20 години е живяла в Гърция, която е германка по националност и заедно с съпруга си са решили да закупат апартамент в Атина. При нормални условия тя е щяла да бъде освободена от е, регистрационна такса от 11%, защото е постоянно прибиваваща в Гърция това се изисква по силата на гръцкия закон, но вносителката а, а, твърди, че гръцките власти изискват от нея и допълнително условие, като а, това да е работила една година в Гърция преди да придобие а, съответния апартамент. Тази, това условие е нарушение на европейското законодателство. За съжаление обаче, комисията, след като направи а, преглед на, разпоредби, на, град, град, на разпоредбите в гръцкото законодателство, а, стигна до заключение, че това условие не е не проистича от законодателството и и съответно проблема е, че е, комисията не може да реши проблеми свързани с, с спорове по сплащане на данъци, проблеми на данекоплаците е, в отношенията им с е, местните власти и е, трябва да се, да се прибегне към възможности, които му предоставя вътрешното законодателство, така че комисията обясни това на вносителя. Този закон обаче беше също така в жалба на друг жалбоподател и в този конкретен случай комисията предприе процедура пред Европейския съд срещу Гърция. Става дума за други разпоредби от същия закон, изискването за постоянно пребиваване. Комисията поиска от Гърция да предостави освобождаване от такса на лица, желащи да закупат недвижими имоти, за да се установят в страната. Е, по, по начина по който подобно е, освобождаване се е, предоставя на гръцки граждани, дори когато те не пребивават постоянно в страната. Е, така че можем само да препоръчаме на жалбоподавателката да се обърне към а, съдебната система на страната. Някой исках да вземе думата. Става дума за следното. Дали препоръката на комисията е от декември 2008 година, когато вносителката е била уведомена за това да, направи, да отправи жалба на национално ниво. Има ли заключения по този въпрос? След като е казано на вносителката да предприеме мерки на национално равнище. Бих искал е, да знам дали е, е предприето, дали са предприяти стъпки от носителката. Всъщност аз не разбирам какво точно се иска. Веднага след като е, е уведомена вносителката, не сме се свързвали с нея. Не знаем дали е приела препоръчната мярка. И не ни е казала също така дали е успяла, дали има положителен отговор на искането. Смятам, драги колеги, че за да по отношение на тази петиция трябва да а, изпратим едно писмо до гръцките органи от а, името на комисията за да видим какво е тяхното становище. Съгласни ли сте с подобно предложение? Добре. Тогава нека да преминем към 24-та точка. Петиция 242-2007 от Ларс Еван Йоргенсен. Давам думата на Майкъл Негона, представител на комисията. This благодаря много, господин е, председател. Тази петиция е внесена от дъчанин, женен за бразилка и те живеят в е, Швеция. А, той е, се жалва за това, че на бразилската му съпруга не, се, не е дадено разрешение да работи в Дания, въпреки Разбира се, е, е, гражданите на Европейския съюз могат е, свободно да се придвижват в рамките на Европейския съюз, но тъй като в, в случая е, европейския гражданин е, пребивава в Швеция, т.е. това право се прилага само в Швеция през март 2006 година имаше дело в Европейския съд и, решението беше на решението на съда потвърди, че може да се работи без специално разрешение само в страната на прибиваване, т.е. в случая в Швеция. Т.е. бразилската съпруга има всички права, включително достъп до пазара на труда в Швеция. Но, а, но тъй като тя иска да е, се премести в Дания и да работи в Дания, то тогава и е необходимо разрешително за работа. Благодаря ви много, госпожа Алкен. Аз прегледах тази жалба и въпреки да че не съм съгласна с е, нашето законодателство в този случай, Нюка не можем да, да нарушиме законодателството на страната, така че можем само да се съгласим с казаното от комисията. Сега мога да, можем да приканим датското правителство да приеме по-добри закони, но в момента нищо друго не можем да направим. Е, considero, Така такъв случай можем да считаме, че тази петиция е закрита. Сега минаваме към петиция 25. То е, точка 25, извинете, петиция 448, внесена от КА, инициали. И Господин Медуна от името на комисията, моля вземете дума. Благодаря, господин председател. Тази петиция се отнася до проблеми при обработката на заявления за пребиваване в Европейския съюз в Франция. Вносителят казва, че, е, са, че обработката на а, нейното заявление от него 18 месеца. Основата, правното основание е в директива, която казва, че гражданите на Европейския съюз имат право да живеят на място избрано от тях на територията на Съюза Европе, тази европейска директива е транспонирана във Франция и текстът гласи, че на място веднага трябва да се издава това удостоверение. Според носителката на петицията, това не е станало. Ние направихме щателна проверка на френското законодателство и установихме, че Френското законодателство правилно транспонира тази разпоредба на директивата и всички удостоверения за местожителство във Франция трябва да се издават незабавно в Франция. В случая става въпрос на изолиран случай на неправилно прилагане на разпоредбите от страна на френските служби не само на европейска разпоредба, но и на разпоредба на националното законодателство. Предвид на това, че все пак вносителката е получила исканото удостоверение, че случаят е изолиран, комисията не е в състояние да започне процедура за нарушение срещу Франция. Искам да подчертая още веднъж. Става въпрос за съответствие във френското законодателство, става въпрос за е, изолиран случай на нарушение. И във френското законодателство, между другото, се казва, че отговаряща на условията граждани, както е случая с носителката на петицията, дори и без това удостоверение има право на това да пребивава на територията на Франция. така че това не е породило затруднение на вносителката. Благодаря. Благодаря. Господин Яр поиска думата. Ще се опитам да намаля звука. Така, аз предлагам да закрием тази петиция, да приключим работата с нея. Предлагам да приключим по тази петиция. Е, е Ако няма други е, изказвания, и ние е, от председателство смятаме, че работата трябва да се смята за приключена. Така 26-та, е, която е, е номер 1039-2007 от Джузепе Липари. От комисията имате думата. Благодаря, господин председател. Тук става дума за един известен проблем, свързан с с клаузус, достъпа до факултета по медицина и стоматология в Италия, както и в други държави членки на Европейския съюз. А, първоначално тази петиция беше счетена за недопустима тъй като член 149 е след влизане сила на Лисабонския договор 165 е, се казва в този член, че е, този въпрос не е от компетенцията на Европейския съюз. Но вносителите внесоха нова жалба, като се позовават на препоръка на е, италианския орган за защита на конкуренцията и на пазарите и на препоръка, е, според която е, годишната бройка на приетите за следване по тези специалности трябва да бъде либерализирана максимално. И комисията се присъединява към тази позиция Смятаме, че има конфликт между медицинската и стоматологична професия и обучението. Но комисията, както знаете, господин председател, няма, а, не разполага с мерки с задължителен характер. Бихме желали да има възможно най-широк достъп до това образование – да могат да се включат максимален брой кандидати, но, както казах, нямаме други средства за действие и може би ще трябва да бъде приключена тази петиция. Има ли други желаящи да се изкажат? Добре, значи приемаме че тази петиция, че работата по тази петиция е приключила. estamos comprobando desde la mesa mm, que queríamos empezar ya el informe de la señora Gruny sobre Huelva. Да, може би сега ще трябва да минем към доклада на за Хуелва, но господин Бощинаро, който все още не е в залата, а той е, участва в това проучване, но така ли иначе от уважение към носителите и представителите на испанските органи трябва да започнем, така че давам думата на госпожа Грюни, която да представи първите заключения след мисията в Хуелва. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините за това, че напуснах залата известно време, но имах доклад в друга комисия, и за това, че се промени по този начин дневния ред. И така, през февруари е, посетихме е, Хуелва, е, преди това в Севиля. В тази мисия господин Бощинаро ме придружаваше, господин Хокен. Мейер и Енес също така, като неофициални лица. Срещнахме се с представители на Министерство на промишлеността и околната среда. В тези градове на втория ден посетихме Хуелва, самото предприятие, за което с, дава дума. Тук срещнахме се с синдикалните организации, всички представители на местната власт и органите здравоопазване. С кмета на Хуелва се срещнахме също така и с представителите на Андалусия, на областта. Наистина, замърсяването на тази местност е много чувствителна тема с широко медийно отразяване. Срещите протекоха много добре, бяхме добре посрещнати от всички органи, с които се срещнахме. Но отново повтарям, тази тема не е лесна, не е лека. Ние, които не сме учени, се сблъскваме с някои затруднения. Трябва да изслушаме а, хората и различните мнения, често пъти противоречащи си по този въпрос. Всъщност, ние изготвихме препоръки, това е естествено, надяваме се, че ще се вслушат в тях Всъщност отбелязахме липса на комуникация между съответните органи на национално, местно, регионално равнище и смятам, че всъщност всички заинтересовани страни и вносителите на петицията, съответните а, предприятия и а, местните другите неправителствени организации трябва да седнат на, на маса и е, да проведат дискусии. И е, за да може да се предприемат спешни мерки, е, постоянен диалог така че да се успокои населението. Смятам, че много усилия са положени в тази област, но гражданите не са запознати с това, което се прави. Също така трябва да се отдели внимание и на замърсяването с стара дата да се видят натрупаните проблеми и тези по реката и да наистина да се следи отблизо предприятието да прилага европейските директиви. То трябва също така да се вслуша в исканията на вносителите на петицията защото наистина видяхме това на място. Не, не, нямахме разрешение да посетим а, предприятието заедно с носителите на петицията. Но така или иначе, смятам, че е постигната по-висока степен на прозрачност и могат да бъдат покажен, показани на обществеността тези резултати, които са постигнати до този момент. Има сега и средства, и начини да се работи при зачитане и опазване на околната среда в по-висока степен. Наистина, липсата на комуникация и на прозрачност, това са основните проблеми тук. Естествено, че препоръчваме нови проучвания с, да бъдат осъществени обективно и с участието на всички. Така ли, иначе трябва да се направи проучване за водите и почвите на този, тази, това място. Има мини на фосфогипс, които трябва да бъдат проучени. Има и сметище, депо на до отпадъци. Разбирам, че всичко това създава проблеми и наистина, когато не сте запознати с тази, този вид промишленост и посетите на място подобно предприятие, виждате колко това е замърсяващо околната среда. То трябва да бъде почистено не се спазва винаги принципа замърсителя плаща. Аз подкрепям а, а, предприятието, защото това са работни места. Ние се срещнахме с синдикатите, които а, се страхуват да не бъде закрито предприятието. И наистина а, закриването на подобно предприятие е драматично за всички. Тоест, трябва да се иска от предприятието да опазва околната среда и трябва да се знае, че ако се закрие това предприятие, това производство ще отиде на друго място на планетата. А, може би извън Европа и това би трябвало да ни успокои, но аз не разсъждавам по този начин. Не трябва да мислим само за Европейския съюз, а за цялата планета. И ако то се изнесе в държава не членка на Европейския съюз, която няма да спазва нашите изисквания, не смятам, че това е по-доброто решение. И така да се спазва принципа замърсителят плаща, да има проверки, внезапни проверки в производствените мощности, да се установи дали се спазват разпоредбите на директивите и законите така че препоръчваме на всички органи да въведат подобни непредвидени внезапни проверки. Но ако се стигне до закриване на предприятието, трябва да му наложим, да се наложи да участва в мерките за създаване на работни места на това място, като се спазват изискванията за устойчиво развитие. Мисля, че изложих всички основни елементи, но така или иначе оставам на ваше разположение, ако имате въпроси. Благодаря на всички, благодаря на всички испански органи, на всички, които ни предложиха на секретарията. Благодаря. Благодаря много, госпожа Грени, за това обширно, подробно представене. Тя, то е много полезно, плюс документа, който ни представихте. Сега продължаваме дебата с госпожа Петро Нима, която е председателка на местните власти в Хуелва. И ще дадем думата на жалбоподателите, на комисията и на всички от тези, които искат да вземат думата. Е, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искала на първо място да ви благодаря за възможността да участвам в вашия дебат за нашите власти е от голямо значение да участваме в това заседание, за да можем да изясниме нещата около един проблем, който води до широка загриженост сред, сред обществеността и последиците, които могат да а, станат. Става дума всъщност за един основен дебат, който а, така вълнува гражданите на Хуелва. Жал, жалбата преди 4 или 5 години щеше да бъде уместна, но днес тя вече не е уместна. Днес тази петиция е по-скоро интересна. Защо? Защото положението на околната среда се е променило много през последните 4-5 години. Благодарение на властите, предприятията и самите граждани. Целта беше да се променят изцяло условията на живот в нашия регион. Нещата започнаха да се променят преди 20 ти на години. Тогава администрацията и, и предприятията решиха да работят ръка за ръка с, с цел е, устойчиво развитие. Тогава просто решихме да работиме по друг начин. Преди 20 години, разбира се, а, нещата бяха, бяхме стигнали до много тревожно положение и нещата трябваше да се подобрят. Но днес нещата нямат нищо общо с положението преди няколко години. Не може да се смята и не трябва да се смята, че Хуелва е а, провинция, а, където замърсяването е голямо. Хуелва е на практика една от провинциите, която е направила най-много и най-големи усилия за да включи и културата на устойчивостта в, цяла, в, цялата си, в целия си економи, економически растеж. Трябва да ни се отдаде нужното за усилията, които направихме през последните 10 години, откакто се превърнахме в референтна а, провинция за устойчивото развитие въобще. Една трета от провинцията е, е защ... една трета от територията на провинцията е защитена по един или друг начин. Два естествени парка, две резерви, един Включително един от парковете е, е класиран в класацията на ЮНЕСКО за световното богатство, а имаме и две резерви за биологично разнообразие. Мисля, че не може в такъв случай да се каже, че става дума за една замърсена област. Не знам защо някои се опитват да оклеветат е, нашата провинция, тъй като ние сме направили огромни усилия за, е, по посока на устойчивото развитие, включително туризма и селското стопанство, които са предприели съответните мерки за а, е, устойчиво развитие. Но нека да говорим за промишлеността различните процеси на производство бяха преразгледани и променени между 1993 година и 2008 година. Повече от 500 милиона евро са били инвестирани в нови технологии. 500 милиона евро, повтарям. И това показва, че химическата промишленост е, е доказала желанието си да предприеме и строги мерки. Бяха направени анализи изследвания. Върховния съвет за е, научни изследвания на провинция Андалусия потвърди, че резултатите са положителни. Необходими ли са още доклади и анализи, за да задоволиме членовете на тази комисия? От друга страна, провинция Андалусия също инвестира много в новите е, е, технологии. Направени бяха, изработени бяха много доклади относно качеството, бяха изработени а, и приложени нови качествени стандарти. Повечето проблеми са решени, други са в ход на в а, други се решават в момента. Смятам, че е, сме поели по правилния път и целта ни е да имаме все по-малко и по-малко замърсена околна среда. Така че не разбираме естеството на тази жалба и истеричния тон, с който а, е, тя е представена. Това може би е някаква стратегия, стратегия, която няма нищо общо с интересите на гражданите на провинцията. Вероятно има други интереси, които се е, които са скрити е, за тази жалба, но в никакъв случай е, това не са интересите на нашите граждани и на провинцията. Ние свършихме своята работа. Ние поехме своите отговорности. Вярно, че има още какво да се желае, но става дума за а, отделни малки проблеми, които все още може би не са решени, но които ще бъдат решени. Ние знаеме по какъв път сме тръгнали, знаем, че това е правилния път и сме готови да продължиме нашите усилия. И за да приключа, бих искала да кажа, че след посещението на вашата делегация, че посещението за вашата делегация е една гаранция за нас. Аз съм убедена, че вашия доклад ще бъде много подробен и ще отразява точно действителността, включително и усилията, които се предприемат от предприятията през последните 10 години за прилагане на нови технологии и за приспособяване на тези технологии към високи екологични норми. Мисля, че сме получили едно екологическо качество, ако мога така да го нареча, което може да служи за пример с цел изграждане на устойчиво бъдеще. Да, вероятно все още е, може да се е, има какво да се желая, още може да се отбележи напредък, но ние в никакъв случай не сме по-назад от други провинции. Ние ще продължим да работим с чувство за отговорност и убеждение. Благодаря ви. Сега давам думата на Педро Хименец от жалбоподатели. Добър ден, дами и господа. Днес се изказвам отново от името на един от носителите платформа от е, региона на реката Уелва е, от името на 2000 души, които се подписаха по тази петиция съвсем неодавна, а не преди десетилетия. Искам лично да помоля да ни извините. Лично написахме по този въпрос. По време на вашето посещение имаше един злощастен инцидент. Знаете, много хора бяха а, разочаровани от това, че не можеха да посетят а, мястото, където се съхранява фосфогипса, за да видите с очите си какво всъщност става а, и какво имат предвид вносителите на петицията фирмата, която отговаряше за заустването на замърсяванията, ви заведе там, но не, можехте да се, не можахте да срещате с хората, които не преди 10 години, а съвсем в наши дни се борят за прекратяването на тази практика на изхвърляне отпадъци. Уважаеми депутати, скоро ще настъпи края на фосфогипса. Това го чухме от испанските съдилища. Върховния съд е, постанови, че е, на 24 декември 2010 година трябва да се прекрати производство на фосфогипс. Но пет години вече се борим а, е, против а, това. Не през миналите 10, а през миналите 5 участвахме в редица дела, по време на тези дела, обжалванията от, име, от името на фирмата бяха неуспешни. Министерството на околната среда каза, че разрешителните за тези зауствания са с изтекал срок и могат да се продължат само ако Фортибирия отговори на всички изисквания. Госпожи и господа, години ни отне тази битка да се борим и то съвсем неотдавна с фирмите и с асоциациите на производителите на химически продукти в Уелва с политически интереси, включително с членове на регионалният съвет на Андалусия. и аз лично много уважавам представителката на съвета в Уелва. пресата също се включи, но на много от а, много от случаите тя бе на страната на администрацията. 25 000 са подписите, които събрахме. Съвсем скоро, декември 2008 година, а, ни се нала... а, ние пак бяхме участници в такава битка. 12 а, е, 1200 а, квадратни а, метра а, са преливниците, а, местата където се изхвърля фосфогипс. 7000 тона а, за мърсени а, отпадъци. Това е реалността. Тези твърди отпадъци а, бяха а, от, извозени от а, това място, бяха третирани по начина, по който се третират радиоактивните отпадъци. Това са отпасни отпадъци и тяхто депониране на открито противоречи на директивите на Европейския съюз. Това е реалността. Материалът се беше извозен от солището, но не беше е, извозен на място, където се третират опасни отпадъци, а на битово сметище. Това пак е а, реалността. А, това са действия на градската управа на Уелва. Госпожи и господа, замърсяването е на площа равна на площа на града Уелва. Ето това става, дами и господа, там. В, не в провинцията, не, а в града Уелва. Години, години наред страдаме от различни форми на замърсяване. Съгласно последните проучвания а, от престижни университети, като а, бър, тези в Мадрид и в Барселона, сочат, а, че в нашия град има най-голяма заболеваемост в сравнение с останалата част от страната от рак и сърдечно-съдови е, заболявания и е, заболявания на дихателните пътища. Това не са измислици, дами и господа. Това се случва в действителност. А как се възприема това от обществото? Въпреки економическата криза, на която страдаме, всички проучвания на общественото мнение сочат, че за гражданите в Уелва най-важен въпрос е въпросът за околната среда. Дами и господа, много от гражданите на Уелва, които а, се борят за тази кауза, а, гледат с упование на тази парламентарна комисия. Много от а, много са погледите приковани днес към а, тази зала. От името на тези 25 000 подписа, които събрахме през а, декември 2008, а, искаме да благодарим за това, че откликнахте на нашата петиция и така надявам се, че а, тези надежди и упования ще а, получат положителна развръзка. На провинциално и на местно ниво, както и на национално ниво, разпоредбите действително да отговарят на препоръките в доклада. Това означава финансиране от всички нива на управление – което ще е необходимо, както вие казвате във вашия доклад, за създаването на реално функциониращи механизми, които да не допускат повтарянето на тези грешки. Управата на Уелва трябва веднага да се вземе с този въпрос като част от дейностите по укрепване на преливниците за фосфогипс. Знаете, не става въпрос за естетичен, а за етичен проблем, когато говорим за замърсяване. Както каза един от нашите писатели и поети от Уелва, ако човек мисли само за бизнеса, забравя а, това, което е важно живота. Благодаря, Дейвид Хамаштайн. Добър ден. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Според мен Отговорът на парламентарната комисия по петицията показва колко е ценна и успешна тази инициатива. Очертава и възможностите, при които гражданската инициатива може да се заеме с една кауза и а, след това тя да бъде отнесена към парламента. Резултатите показват, че жалбовносителите са прави. Примерно а, това се доказва и в Испания от решението на Върховния съд да се прекрати практиката на изпускане на фосфогипс. Също така правотата се доказа от становищата след посещението на място на представители на парламента и този въпрос се решава в етап, който съвсем с малко му оставаше да стигне до процедура на нарушение, заведено от Европейската комисия. Това е опасни, това са опасни отпадъци, следователно трябва да се третират по съответния начин. А до сега това не ставаше, не се правеше така. И именно това е особено сериозно защото се допускаше нарушение е, на директивата за комплексните разрешителни. Това са отпазни, от, опасни отпадъци, които се депонираха на а, границата с а, а, застроените райони на град Уелва. Замърсяването се прехвърля в нашите е, тела. Тези индустриални отпадъци, обърнете внимание, се използват за тор в националния парк. Това нарушение бе а, от Гвардия де Севил, а органите не обърнаха никакво внимание. Все едно това е страничен продукт от а, промишленото производство. Гвардия Севил, за тях говоря, това не са просто измислици. Госпожо председател на градския съвет, може да измиете лицето си, но не може да отмиете замърсяването от фосфати. Козметичните промени са едно, а реалността е друга. Това е, са а, опасни индустриални отпадъци. Не можем просто да а, е, измием замърсяването. Замърсяването обхваща хиляди хектари – и предполага сериозни действия, а не просто да се а, е, засъди трева и, и някое храще а, е, върху а, е, мястото, където се съхранява фосфогипса и да се надявате, че ще, всичко ще се оправи след години. Не, трябва да се а, премести този отпадък а, трябва да се обезопаси. Говори се е, за защитените животински видове, но реката Уелва е част от Натура 2000. Да, наистина сме в момент на економическа криза, но не може да допуснем фирмите да не плащат за причинените щети, а, а да се понася цялата цена от гражданите, които страдат от това замърсяване. Затова поискахме а, тази процедура за нарушение, за да се осигури независимост. Комисията възложи проверка, която да се запознае с а, м, условията на труд и а, с а, здравослов, здравословното, здравословните условия на труд. А т.е. това а, трябва да са реално независими изисквания а, и проучвания. Не бива да загърбваме и подобен род независими проучвания, извършени от френски лаборатории, които установиха наличие на особено вредни вещества, които са опасни за човешкото здраве. Това е, е посочено в този доклад и трябва да се опази околната среда в името на живота и здравето на гражданите на Уелва. Ние вярваме в а, а, позитивните резултати от гражданските действия. А, виждаме как може да се отворят вратите на институциите, за да а, влезе светлина и правата да се зачитат на практика. Благодаря. Благодаря. Сега може би да дадем думата на а, комисията Себът Мартин. Благодаря, госпожо председател. Има два проблема в тази петиция и ние ги посочваме в нашето съобщение – евентуално неправилно прилагане на директивата Евроатом относно мерките за е, защита на здравето на работниците в завода. Това беше обяснено от представители на комисията, но ако е необходимо, представител на Генерална дирекция енергетика би е, могъл да ги посочи отново. Но има още един аспект в тази петиция. Не е добро разясняване на европейското законодателство в областта на околната среда. Европейската комисия възложи разследване и заключението беше нарушаване на европейското законодателство на три директиви. Рамковата директива за отпадъците, директивата ИПП и директивата за депата за отпадъци. По отношение на рамковата директива, за отпадъците. Там се анализира сметището, депото за фосфогипс, за да се установи дали представляват опасност за хората тези отпадъци и дали са взети всички предпазни мерки, така че тези отпадъци да не бъдат в е, досек е, до не е, авторизиран структура. По отношение на директивата за отпадъците беше също направено проучване и също така за прилагането на другите директиви, така че да се установи дали а, функционирането на двете активни предприятия в този регион, дали те спазват мерките, които са им наложени, както и мерките за предотвратяване на замърсяването. Говорим за инфилтриране на токсични вещества, природни прегради, които да препятстват замърсяването на участъците и съгласно а, решението, което беше а, дадено на предприятието, тези мерки би трябвало да са влезли в сила. Освен това, а, това разрешително също трябва да бъде преразгледано, да се види дали са взети всички необходими мерки. В резултат резултат на тази петиция беше значено разследване от страна на комисията, проучване и съгласно изложеното от испанските органи в втората част на това проучване всъщност се взе мотивирано решение. И днес е, изчакваме последните изявления на испанските органи, които ще анализираме, както и доклада на парламента след проведената мисия в Уелва. Изчакваме и заключенията на комисията по петиции. Благодаря ви. Благодаря. Волфан Килбе от името на комисията.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 Благодаря. Господин Майер. Благодаря, госпожо председател. Нека да поздравя госпожа Грюни за представения доклад. Наистина много обективен доклад с описанието на мисията, препоръките, които ясно изразяват мнението на вносителите на петициите, показват как могат да бъдат решени проблемите днес. Така че разполагаме с доклад. Той е подлежи на усъвършенстване, както и всичко останало, но е поне в правилна посока. Всички препоръки излагат всички основни насоки, пожелания и бяха споменати и от испанските органи и от гражданското общество. Всички искат да бъдат решени тези проблеми. Този замърсен регион се разпростира на няколко хектара. Естествено, благодаря на вносителите, за тази работа. Сега, тъй като има две си, Педро Хименес не е тук, платафонерия не е представена, можем да запишем името. Благодаря на вносителите, защото наистина ни помогнаха да тръгнем в правилна посока. Дали да се продължи изхвърлянето на фосфогипса в този е, регион. Вносителите казаха не, а органите е, е, посочиха, че има дата на зак... приключване на това действие през декември. Е, каза се, че това не са промишлени субпродукти, а отпадъци, то токсични, опасни отпадъци. И като такива трябва да бъдат третирани по този начин. Като отпадъци трябва да се спазва европейското законодателство. Европейската комисия прие тези искания и съгласно европейските директиви става дума за опасни отпадъци, за токсични отпадъци. Вносителите искаха също така от администрацията след закриване на депото да се а, трансформират а, тази площ. Но какво, за какво ще се използват? Някои е, смятат, че може да се направят е, е насъждения, горски насъждения на това място. А Министерството на околната среда ясно заяви, че е против този проект. На първо място трябва да се направи, да се проведе проучване е, е, химическо по различни показатели, да се види какво е положението и чак след това да се предприемат съответните мерки. И тъй като въпросът е много сериозен, като си имам предвид опасния характер на отпадъците и а, площа, и Министерството подчерта, както каза това и госпожа Грюни, че се налага координация между всички органи национално, регионално, местно равнище, така че да се проведат съответните научни проучвания и да се стигне до подходящите решения и мерки. 1200 хектара, това не е никак малка площ. Смятам, че органите са взели правилното решение и е особено важно да се е, е, запази пълна прозрачност по този въпрос. Добре да се посочи проблема и след това, след консултация на всички компетентни е, органи, да се вземе решение. Препоръките бяха направени, представени от госпожа Грини. и е, с оглед на окончателните заключения на е, научната комисия. Е, за сега експертите не са посочили е, точните при, е, причини за ситуацията. И наистина би било безкрайно полезно да се е, обсъдят всички проучвания. Знаем, че това е рисков регион, но не знаем защо. Така че научната общност е, казва, че няма яснота по причините, но те трябва да бъдат открити. И наистина добро е решението, е, което посочва госпожа Грюни. Напълно подкрепям препоръките, заключенията на този доклад. И наистина парламента изпълнява е, добре своята роля да се посочат проблемите и да се е, даде решение. И в заключение искам да подчертая един въпрос, повдигнат от госпожа а именно необходимостта от това решенията да бъдат е, взети съгласувано с участието на вносителите така че те да могат да организират посещение на място, нещо, което не беше осъществено, да посетят е, обекта заедно с е, научни експерти, за да се види е, как може да, какво може да се направи на тези 1200 хектара площ, които трябва да бъдат пречистени по някакъв начин. Не знам вашия доклад дали може да бъде допълнително съвършенстван, но всички случаи той върви в правилна посока, вашия доклад. Наистина отговаря на очакванията на вносителите на петицията и се надявам, че ще допринесе за взимането на решения. Испанското правителство все още не е дало отговор относно сезирането на съда с тази жалба. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, мисля, че успеха на нашата мисия там че е, тя е, имаше положително отражение върху днешното заседание. Благодаря госпожа Грюни за вашето е, за вашия подход, за вашето за вашата работа. Защо казвам, че мисията е, е така имала положително влияние, защото по време на посещението имаше много напрежение, имаше натиск от страна на медиите, имаше политически натиск, имаше така известни недоразумения, сблъсъци между институциите, научната общност и така нататък. И това се отрази по някакъв начин на самата мисия и някои от съдокладчиците бяха просто готови да Изостават всичко и а, да не работят повече по този въпрос, но и с радост установявам, че днес атмосферата е много по-спокойна. Вие наблягате на някои важни точки, на някои важни пунктове. Казвате, че трябва да се избегне критичните състояния ситуации и за да, да не създаваме така по-напрежение и така нататък, трябва да помолим и предприятията, и медиите, и властите да бъдат по-умерени, по-предпазливи и да се търси едно а, балансирано решение. Затова смятам, че днес отбелязваме положителни резултати. Аз. А Споделям а, загрижеността на гражданите на Уелва, е, включително и е, така мнението на а, властите, като че ли се създава една паника, една ненужна паника, трябва да се направи всичко възможно, за да се е, успокои атмосферата, за да нещата да бъдат по-рационални и разумни. Говори се за катастрофа, но, но не може да се каже, че нещата се влушават. А, е, е, по по-скоро нещата се, са в ход на разрешение. Други казват, че вече сме в, ам, така, в крайната фаза на решение на проблемите. Доколкото разбирам, по време на мисията е имало два подхода. Едните е, депутати, е, едните са били много по е, така разгорещени. Става дума за е, хората, които са загубили работните си места, за хора, които се борят отдавна, за е, така за подобряване на положението и от друга страна имало един много по-разумен и много по- умерен подход. Става дума за академичните среди и различните е, нау, научни е, структури, които са доказали по един или друг начин, че няма пряка връзка и между отлагането на отпадъци и съответните болести, за раковите заболявания и така нататък. Що се отнася до мерките, които са предприяти от властите, от местните органи на властта и от предприятията, тези мерки са правилни и уместни. Съгласен съм с, дадено, с казаното от господин Мейер. Ние сме на прав път и смятам, че ще намерим в най-скоро време решение на проблема. Госпожо председател, аз не смятам, че друга мисия трябва да се организира там. Това е, може би, единственото посещение, което членове на Европейския парламент са осъществили в предприятия, където се произвежда а, фосфогипс. Е, искам само да спомена, че подобни предприятия е, са разположени в 16 държави членки. Е, никой от този предприятия не спазва съответните условия за анализ на отпадъците, за а, контроли, под, освен в Хуелва. Аз не казвам, че технологията, новата технология, която е предприета и която се прилага в Хуелва, трябва да, да бъде изнесена в другите държави членки. Не, но това, което искам да кажа е, че предприятието в е, Хуел в крайна сметка спазва е, мерки, прилага мерки и прави анализи, които други предприятия не правят. Ще бъда много кратка. Бих искала да благодаря на Паскал Грини за доклада и Е, ще благодаря, благодаря после. Още до, до, доста е не, необходимо наистина, докато се стигне до наистина до истински диалог, до комуникация между хората. Така че мисля, че е, много се радвам, че така има все пак под една по... Е, спокойна атмосфера, че отношенията малко са се успокоили и се, и се радвам, че имаме наистина и заключение, че имаме препоръки. Това исках да кажа. Grazie. C'è una richiesta di... И отговор от госпожа Петранила Лорета Лосадо. Давам ви думата. Госпожо председател, благодаря ви, че ми позволявате да взема отново думата, за да се опитам да отговоря на въпросите, които бяха зададени и на твърденията, които бяха направени. Аз съм съгласна съм с госпожа Майер. Става дума, не става дума да криеме нещата, а напротив. Ние в нашата провинция се, се опитахме да бъдеме е, открити, отворени, да е, комуникираме с комисията, с е, членовете на делегацията, като същевременно обаче работиме в интерес на истината. Господин представител на Меса Делария всъщност говори в минало време. Цялото му изказване бе в минало време. Той описа нещата такива, каквито бяха преди 20 или 25 години. Аз това го казах в моето изказване. Като вие дойдохте, ако вие бяхте в Хуелва, аз мисля, че тогава ви се и, и, и извиних за случилия се инцидент. Не успяхте да направите повторно посещение, защото не бяхте поискали разрешение за това. Но мисля, е, че не, човек не може да прави подобно посещение, ако не разполага с предварително разрешение. Сега, Дами и господа, ние знаеме по какъв път сме тръгнали, ние прилагаме принципа на замърсителят трябва да плати, предприятието трябва да намери решение в духа на това, на този принцип. И знаете ли, че това, тази зона се превърна в една а, зона на екологична зона. Благодаря ви, госпожа Гръни, за това, че е, отдавате значимото на усилията, които правиме за това, че давате правите препоръки, да не се създава паника, да се успокои атмосферата. И, дами и госпожа, не знам, дами и господа, не знам дали е уместно но, да го направя тук, но аз бих искала да ви поканя всички. Елате в Хуелва. Да, да видите как, за прекрасното слънчево време, нашите прекрасни плажове 1200 дни слънце. Благодаря. Педро Хименес иска да вземе. Sí, bueno, tres cuestiones muy, muy... Благодаря. Конкретни въпроси имам. когато председателката на тази депутация говори за представители, двама са представителите на Сдружение Един и на платформата. Ние всички сме вносители на петицията. Не знам а, кого имаше тя предвид. Дали мен или колегата. Всъщност това, което аз описах е, е действителността днес. Но е, там, където нямаше достъп, е, мисията всъщност е място, терен, заед публична собственост, терен заед от частно предприятие. Исках да внеса това уточнение. Вносителите не са искали разрешение, просто защото в Уелва може да се посети това сметище като се мине по същото място а, при а, внезапно посещение. Няма пазачи, няма бариера, няма препятствие някакво за достъпа. Освен това, по други поводи представители на Европарламента са посещавали това сметище и мога да ви изпратя снимки и точните дати на съответните мисии и посещение на депото за отпадъци. Просто предприятието не искаше този път депутатите да посетят обекта. След това още два елемента. Очевидно всички са много доволни, удовлетворени от осъществената мисия – но бих могъл да цитирам много публикации в печата, които е, е видно, че синдикалистите опрекват вносителите на петицията за това, че са допуснали това посещение на евродепутати. Е, защото това вреди на имиджа на Уелва. И наистина в заключение, моля да ме извините, че така продължавам времето на заседанието. Няма ясно изразена причинно-следствена връзка, не е проведено проучване, т.е. нито едно проучване не доказва а, обратното. И фактите са именно такива. А информацията на професор Бернат показват, че замърсяването 11% е по-силно, отколкото средното за страната. И никой не ни казва защо. Благодаря. От името на Сдружението, нека да погледнем напред към бъдещето. Радвам се, че стана дума за зелен. No podemos hacer como hace el BP en el Golfo de México ahora con за нови бели дробове на този е, регион. И, а катастрофата в Мексиканския залив не, може, не могат да се скрият с няколко дравчета. а, токсичните отпадъци. Не, замърсяването с фосфогипс може да действа по два начина. Но трябва да се предприеме нещо, което да бъде за пример изнасянето на тонове токсични отпадъци също създава работни места. Това е едно от, би могло да бъде едно от предимствата на пречистването на този регион – затова се обръщам към комисията петиции, към Европейската комисия да се назначи едно проучване на възможностите за пречистване на този регион. Едно всестранно проучване за възможностите на за е, пречистване в дълбочина, а не в повърхностно само на този регион. de cáncer, sino que hay unos contextos múltiples y unos contextos muy complejos de muchas sustancias que se mezclan en un contexto ambiental contexto. защото това се показва от принципа на Ньютон, свързан с увеличаването на раковите заболявания. и наистина трябва да се осъществят независими проучвания за последиците върху човешкото здраве. Не искам да създавам паника. Ние просто обичаме тази земя и искаме да защитим хората, които живеят на нея. И това, което замърсява региона, не сме ние, а отпадъците. Благодаря ви. Благодаря, колегата Янец. Да, благодаря, госпожо председател. Още една бележка, ако ми позволите, съвсем конкретно бележка по това, което каза Давид. Във връзка с с, с причините. Аз съм а, медик по образование и когато говорим за причинно-следствена връзка, трябва да знаем, а, че а, ракът а, преди 25 години, например, не се доказа, че тютюнопушенето увеличава рака на белия дроб. Това съвсем неодавна беше установено. Само се смяташе, че има такава причинно-следствена връзка и чак след 60-те години се установи тази връзка. Тук също няма проучване, което да показва тясна връзка между отпадъците и увеличаването на раковите заболявания. Това е положението днес господин Майер също исках да кажа няколко думи. учените ни казват, че в делтата на Уелва се у, има значително по-висок процент от раково, ракови заболявания, отколкото е средната стойност за страната. Но защо е така? научната общност е, казва, че не могат да се скрият е, доказателства, но всъщност няма ясно заключение по този въпрос. Трябва много сложно, задълбочено проучване, така че да се направят съответните е, недвусмислени заключения. Обединеното кралство и Гибралтар пускаха изследване, което да даде възможност да се изяснят нещата, да се обясни на населението какви са причините и какви са решенията, за да се реши този проблем. Госпожа Грюни. Само една дума. Много от изказалите се под, а, подчертаха, че не можахме да осъществим посещение на мястото с подавателите на жалбата. Затова аз опитвах да така да успокоя малко топката. В момента, в който се срещнахме с жалбоподавателите на място, се оказа, че там са камерите, медиите, а, а ние очаквахме съвсем друг вид посещение. Но аз мисля, че наистина от друга страна Нещата трябва да бъдат абсолютно прозрачни, да се, да се осъществи едно посещение, да речем, с испанските депутати и жалбоподавателите, за да се види дали наистина има някакъв проблем. Напротив, нещата трябва да бъдат ясни. Колкото до изследванията и нещата са много, много, много сложни. На място ни казаха, че в този регион има по-висок процент радиоак... радиоактивното облъчване е по-голямо, отколкото в други региони. Сега, после, естествено, малко трудно може да се, да се, е, от, е, да се установи е, причинно-следствена връзка. Наистина трябва да се, да се направят едни задълбочени, сериозни изследвания, които да, а, така да вдъхват доверие. Вярно, че а, не, в последно време се говори много за а, рака на белия дроб. От години ни се казваше, че пасивният пушач а, имат, може да, забо, да, за, да, да заболее както и активния пушач. От няколко дни се казва, че пасивният пушач всъщност въобще не е застрашен. Така че Е, всъщност е, необходима е по-голяма комуникация, повече, повече прозрачност, е, да се разчисти е, мястото, площадката, предприятието да поема своите, своята отговорност, да се, направ, да се правят неочаквани и е, е, необи, предварително необявени проверки. Е, мога да ви кажа, че наистина те дават резултати. Е, ние се срещнахме и с е, представители на синдикатите и с трудещите, които са загрижени за работните си места, така че трябва всички заедно да се опитат да се изслушат, за да се намери задоволително решение на проблема. Благодаря ви. Благодаря ви, колега Грюни. Благодаря на жалбоподавателите, които взеха думата. Така че ще ще вземем решение на следващото заседание на комисията. Благодаря на всички.